именно новата стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 година. Това е остен въпрос. Давам думата на автора на въпроса, госпожа Переш. Muchas gracias, señor, señor presidente. Благодаря, господин председател. Отново в Европейския парламент говорим за равнопоставеността. Повече от вас, които си спомнят предишния, е, които бяха на предишния дебат, е хубаво да останат и да чуят какво искам да кажа, защото в нашата политическа работа равнопоставеността е приоритет. 50% са жените сред населението на Европейския съюз това, което може да искаме, поне най-малкото, което може да искаме, е да бъдем чуто, чути. Член 2 на договора на Европейския съюз и основната харта на Европейския съюз изискват от съюза да прилага политиките за равенство, защото тук говори новен принцип на Европейския съюз за основна ценност – Досегашната стратегия приключва, приключи през юни 2015 година. Ние като парламент излязохме с позиция за това какви трябва да са насоките за Европейската комисия за новата стратегия за равнопоставеността между мъжете и жените. В този смисъл бе разкрита обществена консултация Мнозинството от запитаните казаха, че тази стратегия трябва да продължи и трябва да стане задължение за европейските институции или с други думи, че трябва да има нова стратегия. От юли 2015 година парламентът се изказа с мнозинство в подкрепа на тази нова стратегия. От тогава чакаме новата стратегия. През декември 2015 година комисията представи своя документ Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 и 2019 година, но аз мятам, че това е работен документ, това неофициален документ и той не може да служи за основа за прилагане на мерките. Това е работен документ, който не може да бъде оценен. За да може да е, прилагаме съответните политики, имаме нужда от бюджет и от оценка за въздействието. Затова смятам, че е наложително комисията да излезе с стратегия. Това е ангажимент на комисията. Този въпрос трябва да се обсъди. Е, комисията е отговорна за прилагането на стратегията, на политиката за равнопоставеност, защото тук говорим за е, разлика между в заплащането, разлика в е, кариерните възможности. То има много мерки, които бяха предложени и видяхме, че вследствие на кризата, е, на кризите в Европейския съюз, разликата между мъжете и жените се увеличава и то жените са най-пострадавши. Тоест, перспективата за прилагането на политиките в областта е нещо, което не може да бъде поставено под въпрос и ние в парламента винаги ще се застъпваме за това. Ето защо използваме този обмен на мнение, за да поставим въпрос на комисията. Защо комисията до момента публично и прозрачно не е излязла с едно съобщение за стратегия на за равнопоставеност между половете. Искаме да знаем какви са причините за това, защо го няма този документ, защо не е обсъден този документ предварително и искаме да знаем какво чака комисията и кога смята да започне дебатите. Освен това искаме да знаем, Какви мерки ще, как смята комисията да работи с председателството и с тройката на председателство, за да представи стратегията си за равнопоставеност между половете? Хареса ни, е, че днес е, тук беше госпожа Юрова, Но тази политика, за която говоря аз, тя трябва да е представена във всички области на Съюза. Благодаря. А сега комисар Андюкайтис има думата. Е, шановни пани Przewodniczący, дякую bardzo. Е, honorable members, много ви благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за тази възможност да разясня намеренията на Европейския Европейската комисия за стоящия си мандат по отношение на програмата за равенство между половете. Европейската комисия публикува своя стратегически ангажимент за равенството между половете с периода 2016-2018 година като рамков план за бъдещите действия за подобряване на равенството между половете. Целта ни е да продължим с последващи действия от стратегия на Европейската комисия за равенство между жените и мъжете за периода 2010-2015 година. Приоритетите в стратегията за равенство между мъжете и жените за периода 2010-2015 година продължават да са в сила. Оценките, които изготвихме, за да приготвим този стратегически ангажимент, много ясно подчертяват този факт беше постигнат напредък, но са необходими допълнителни действия, за да се осигурят необходимите промени. Равенството между половете е важна част от програмата на комисията Юнкер. Както знаете, наш, тази комисия също така започна програма за по-добросътрудно творчество чрез оптимизация на своите инструменти. Като член на Европейската комисия, член на колегиума, мога да ви уверя, че новият стратегически ангажимент е официалната позиция на Европейската комисия и се възползва от подкрепата на цялата комисия. Той е включен в работната програма на комисията за 2016 година. Комисията започна практическа работа за насърчаване на равенството между половете. Както беше обяснено, по време на много полезната обмяна на, на мнение с комисията с права на жените на Европейски парламент, като се проведе през месец декември. Трябва да работим за постигане на резултати на място. Обяснява се как дейностите за равенство между половете ще бъдат съсредоточени в, в пет приоритетни области по време на настоящия мандат на на комисията. Засилване на участието на жените на пазара на труда и економическата им независимост, намаляване на разликите между възнагражденията на мъжете и жените и пенсиите на мъжете и жените, като по този начин насърчава правата на жените, е, насърчаване ролята на жените в взимането на решения, борба и превенция с е, насилието жените, подкрепа за жертвите, както и е, защита и насърчаване защита на правата на жените по целия свят. Също така си имаме предвид аспекта рамъство на половете във всеки един от елементите на дейностите на Европейския парламент. Има над 30 конкретни действия, предвидени във всяка една от приоритетните области. Освен конкретни цели и конкретни крайни срокове за провеждането на тези дейности, службите на Европейската комисия са се ангажирали да осигурят необходимата подкрепа и стратегическият ангажимент гарантира, че напредък от тук нататък ще бъде оценяван редовно. В частност, се стремим към постигане на целите на стратегията с 2020 година от 75% участие на пазара на труда и при мъжете, и при жените. Това е конкретен инструмент за Европейската комисия и други заинтересовани страни, разбира се, могат да вземат участие в него, ако искат. През януари 2016 година комисията взе е, участие в е, работната комисия, е, работ, извинете, заседание на работната група на съвета по и присъства на първата среща от разглеждането на първо четене това предложение. Нидерландско председателство възнамерява да приеме заключение на съвета ЕПСКО през месец март. Стратегическият ангажимент за равенство между половете дава основата за приоритетните цели и също така се връща на ключовите елементи, които идентифицира Европейския парламент в в резолюцията прията през юли 2015 година. Там се определят стратегическият ангажимент за период 2016-2019 година. Благодаря ви, господин председател. Е, е, е, Много ви благодаря, господин комисар. А сега е време да чуем представителите на политическите групи. От името на НП думата има госпожа Констанс Легрип за две минути. Благодаря ви, господин председател. Събрали сме се тук тази вечер в пленарната зала в Страсбург, за да обсъдим отново ключовия въпрос за равенството между половете и правата на жените. Тази вечер всички политически групи решиха да отправят устен отговор към Европейската комисия – защото искахме да заклеймим факта, че Европейската комисия не публикува никакво съобщение във връзка с някакъв стратегически ангажимент. Европейската комисия просто изброила своите ангажименти и своята пътна карта за периода 2015-2019 година. Вие публикувахте работен документ. Честно казано, от мое лично име и от името на цялата група. Малко ни интересува какъв е статута на а, даден документ. За нас е важен ангажимента, волята, желанието. Желанието, с което се определят и конкретните методи. Методите, Сферите на действие, ангажиментите, публикувани от комисаря Юрова в работния документ, отговарят на опасенията на ЕНП. Ние искаме точен, конкретен, прагматичен и оперативен подход чрез количествено измерими методи чрез процедура за оценка. Искаме да се постави акцента върху транспонирането на действащото законодателство преди да се прибегне към нови законодателни действия. Бъдете конкретни, ясни и прагматични. Какво можем да направим ние, в Комисията по правата на жените в Европейската комисия, за да може вие да упражните натиск върху държавите членки, така че те да си изпълнят ангажиментите. Искаме политическа воля. По тази причина ние изразихме нашите предложения в резолюцията. Благодаря ви, госпожо казва председателят сега от името на социалистите и демократите. Госпожа Мойхъл, две минути и половина. Уважаеми колеги, <clears throat> ние сме представителите на европейските народи. Ние, Европейският парламент и мнозинството в парламента, искаме отново нашето право да бъде спазено. Имаме морално право стратегията за равнопоставеност на половете да бъде продължена. Имаме изявление на парламента, в което се обръща към комисията за изработване на такава нова стратегия. Имаме и одобрението на държавите членки, които също подкрепят стратегията. Имаме подкрепата на гражданите, които в рамките на консултация се изказаха за третирането на тези теми. Комисарката Юрова непрекъснато повтаря, че работният документ е същото каквото е едно съобщение на стратегия, но комисарката Юрова знае, че това не е така. Това е един работен документ, който недооценява темата, недооценява и желанието на гражданите на, в Европа. Аз говорих с господин Шулц, той ще говори с председателя Юнкер и ще помоли за честно отношение и справедливо отношение към парламента. Ние се застъпваме за правата на жените, който е против тях, е сексист, който е против тази стратегия, недооценява основните ценности. Искаме сега да имаме стратегия. Мисля, че всичко бе казано по темата. В 30-те секунди, които ми остават, искам да помоля госпожа Юрова да си помисли. Ich habe noch Redezeit. Thank you. А, имам още, имам още 10 секунди време. Моля, нека в това време госпожа Юрова помисли и вие, господин комисар, също трябва да си помислите и се надявам да имаме стратегия в скоро бъдеще. А сега от името на ЕКАРЕ. E, Госпожа Вишневска, благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, левицата иска да използва Работата между половете за идеологически въпроси. Иска да превърне децата в сексуални обекти, да насърчава правата на ЛГБТИ. И всъщност това се достига до едно положение, в което дискриминирани се чувстват традиционните семейства. Постоянно ни се повтаря, че не сме достатъчно модерни, че не са достатъчно европейски, че всъщност вече са морално старели. Големият брой регламенти, е, гарантиращи мерки за борба срещу демиграцията, вече са вече е огромен и няма нужда от повече такива мерки. Ние се противопоставяме на резолюцията на левите. Ние предлагаме един по-рационален подход. Дами и господа, време е да се върнем към корените си. Време е да се основем отново на ценности, на които е изграден Европейски съюз. Нека да не се срамуваме от християнското си наследство. То е извор на мъдрост и сила. Благодаря ви. Много ви благодаря от името на групата на Ауде. Думата има Ангелика Млинар. Милнар, извинете, за една минута. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на комисаря Юрова за положените усилия, за да може равенството между половете да стане реалност в Европейския съюз. Тя се оказа наистина лично ангажирана. Имам предвид нейните усилия във връзка с участието, във връзка с директивата за участието на жените в управителните съвети. Зная, че тя се опитва също така изцяло да прокара и отпуска по майчинство, за да може да се постигне баланс между личния и професионалния живот. Но не мога да крия разочарованието си, разочарование, което изпитах, когато видях работния документ – Вместо това очаквах стратегия за равенството на половете. Не критикувам мерките, приети в документа, но от името на моята група заклеймявам понижаването на важността на стратегията. Това се случва при положение, че Европейския парламент ясно изрази своята позиция в рамките на доклад. Доклада беше прият с голямо мнозинство. Това се прави и въпреки ясните изявления на 22 държави членки. Нещо повече, оценката на предишната стратегия стигна до заключението за допълнително задълбочаване на подхода, прилаган от 2010 година, а не за неговото отслабване. Въпросът ми към комисията и целият колегиум е следният. Може ли да считаме, че основното ви послание е, че равенството между половете се превръща в жертва на намаляването на бюрокрацията? Някои от групите в този парламент, като преждеговорившия, за пореден път ни показаха, че не гледат на сериозно на равенството между половете. Благодаря. Е, а сега от името на независимата левица, госпожа Мангерк. Благодаря. Европейският парламент застава за равнопоставеността. Ние излязохме с един добър доклад за равнопоставеността между половете. Комисията по правата на жените е много активна и темата е много важна. В противен случай поведението може да се тълкува като нарушаване на правата на жените. Не искам да се задълбавам в статистика, но правата на жените и мъжете се различават. Що се отнася до комисията на, е, по правата на жените, имаме нужда от амбиции и от а, конкретни мерки. За това искаме стратегия. Това е политическа необходимост. И явно комисията не е готова с една такава стратегия, което показва определена патриархална арогантност на комисията. Не, не искаме да се връщаме към традициите от преди 100 години, когато права, жените не са имали права, е, комисията трябва да се промени. Патриархалният е, ред трябва да бъде прекратен. Мисля, че една нова стратегия би била първа стъпка в тази посока. От името на зелените, госпожа Тене Райнтке. Dear Commissioner, dear Уважаеми, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, равенството между мъжете и жените трябва да бъде гарантирано във всички области. Това е едно много просто и много ясно послание, идващо от член 23 на Харта на Европейския съюз за основните права. И това е много ясна задача за нас като законодателен орган, включително и за Европейската комисия, съвета и Европейският парламент. Как да гарантираме общество, в което да има добра закрила за майките и бащите? Как да сложим най-накрая край на насилието срещу жените в Европейския съюз. За всичко това се нуждаем от а, увереност, нуждаем се от политическа воля, но преди всичко се нуждаем от много ясна стратегия. Избрана съм в, за да участвам, за да съм част от този законодателен орган, за да правя много неща, да, но преди всичко, за да поправя пропуски в законодателството, особено по отношение на правата на жените. Като цяло в миналото Европейския съюз се е справил добре в това отношение, но към момент от началото на този мандат, резултатите са много слаби. Отегнането на директивата за майчинството, забавянето по директивата за участието на жени в управителни съвети и много други. Нека да се възползваме от тази възможност да обърнем тенденцията и да превърнем този мандат на комисията на парламента в успех за жените и момичетата, защото това е несвършената ни работа през 21 век. Благодаря ви. Е, е, е, Благодаря ви от името на EFD. Госпожа Даниела Аюто, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Отново постигнахме върха на лицемерието. Говорим за големи идеологически цели, които са на светлинни години от днешната действителност, на светлинни години от ежедневните ни проблеми. Винаги оставаме формални и приемаме резолюции, в които се говори за равенство между половете, за равенство на шансовете. Използваме хубави думи, но какво доведе това? Дали се подобри положението на жените в Европа или по-скоро се влуши? Непрекъснато има разминавания и неравенство между двата пола. Нещо, което заклеймяваме строго. В економическите проучвания и оценки се вижда нещо съвсем различно. Жените се чувстват все по-сами. Те са бити и насилвани. Трябва да се сложи край на всичко това и приканвам Европейската комисия да предприеме незабавни действия. Благодаря ви, казва председателят. Сега госпожа Ана Заборска. Ďakujem, pán председа, пан комисар. Keď говорим о ровности мези... Благодаря. <clears throat> Когато говорим за равнопоставеността между мъжете и жените, е, говорим и за майчинството, и за разликата в заплащането, и за разликата в плащания, е, в пенсиите. Е, виждаме колко лицемерно е нашето общество. Майчинството и грижата за децата. Тези неща не се разглеждат като ценна работа. <clears throat> Жените са наказани двойно. От една страна че, за това, че получават по-малко като заплащане, от друга страна, че грижата им за децата и за възрастни хора не се признава. Жените много пъти нямат, нямат друг избор. Комисията и парламентът трябва да се съсредоточат върху първопричините. Нека помислим най-напред върху дефиницията. Равнопоставеността между половете не означава автоматично равнопоставеност между мъжете и жените. Нека оценим по достоинство грижата на жените за децата, само тогава може да говорим за интегрирането на жените в обществото. Благодаря. Следващият оратор Мария Арена. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, защо равенството между жените и мъжете като фундаментален принцип на Европейския съюз е- вече няма значение? вече казвам, защото до момента това не беше случаят. Защото не заслужава поне истинско съобщение на Европейската комисия с истинска работна програма, с съответният бюджет и оценка и евентуално с а, а, законодателни инициативи. Не сте сме постигнали всички си цели. Ако така смятате, извинявам се, не ми се струва, че имаме още какво да постигнем по отношение на участието на жените на пазара на труда. Все още има дискриминация, все още има насилие срещу тях и преди всичко все още продължава да съществуват сексистки стереотипи. Та затова се питам, защо Европейската комисия не излезе с истинско съобщение? През последните две години не липсваха съобщения. Ще цитирам няколко. Съобщение за шумовото равнище на двигателите съобщение за употреба, за гражданската употреба на безпилотните летателни средства. И други подобни, като например път, пътническите пакети за вакансии. Но когато стигна до правата на жените, веднага ли се казва, о не, трябва да има административно опростяване, трябва да се прилага рефита, трябва да се оттегли предложението за майчинството. И съжалявам, че госпожа Ръгръб смята, че това е семантика. Това не е семантика, това е политика. Политика, в която се определят приоритети. А днес Европейската комисия не е включила правата на жените с своите приоритети. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Арена. Сега думата има госпожа Ар... господин Армен Герке. Благодаря. Когато говорим за равнопоставеност, говорим и за договора на Европейския съюз, в който се казва, че Европейския съюз се застъпва именно за, това равно, за тази равнопоставеност. Това ми обясни комисаря, който а, отговори на мой въпрос а, за дефиницията на равнопоставеността. Но всъщност не става дума за равнопоставеност, равнопоставеност, която е дефинирана различно. А, равнопоставеност, пол не означава нещо, което го отличава от другия пол, не означава днес мъж, утре жена, утре други ден нещо съвсем друго. Е, пол означава равнопоставеност. Това е. И още нещо. Когато говорим за равнопоставеност, трябва да говорим и за планиране на бъдещето. Трябва да помислим за равнопоставеност между родители и бездомни деца. Благодаря. А сега Uh, uh, uh, Благодаря ви. Най-вече за първи път да изпитам удоволствието от това да посоча с пръст недостатъка в работата на даден комисар. който би бил изключително полезен, ако се намирате на едно интимно място и не разполагате с достатъчно хартия. Чувствам се по-овластена от всякога, в кавички. Много от тези жени в Кьон, в Швеция, предполагам се чувстват като мен. Вие какво си мислихте, че ще се случи, когато Европейския съюз отвори вратата на милиони хора, чиято, в чиято култура жените се считат за втора категория хора? Да не говорим за отношението към хората от групата ЛГБТИ. Всички ви показаха, и пресата, и обществеността, всички ви показаха, че трябва да се занимаете с правата на жените. Европейския съюз се опитва дори да отрече, че това насилие съществува. Какво да кажем за трафика? Правителството на Обединеното кралство се казва, че свободното движение на хора в Европейския съюз се използва от организираната престъпност, за да се извършва трафик на хора. Европол каза, че свободното движение на хора затруднява засичането на подобни е, престъпни дейности. И престъпниците действат напълно безнаказано. И това ще продължава. И всичко, което правите е провал. Докато Обединеното кралство е в Европейския съюз, групата ЛГБТИ и останалата част от обществото не могат да се ползват с достатъчно сигурност. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега думата има госпожа Тереса Хименес Бесерио. Заповядайте. Existe un refrán que dice que a veces los... Много ви благодаря, господин председател. Знаете какво казват понякога? Дървото прикрива гората. И мисля, че това се случва в момента тук. Важното тук е равенството на правата на жените и мъжете през, за периода след 2015 година. Въпросът не е какви са целите ни, въпросът е какви инструменти ще използваме, за да ги постигнем. Оказва се, че най-развитите общества са обществата, в които най-силно най се зачитат правата на жените. Знаете, че в а, миналото жени се бореха с всички сили, за да можем ние, жените, член на Европейския парламент, днес да живеем в а, по-справедливи общества. Но погледнете какво се случва. Вижте какви са разликите във възнагражденията за мъжете и жените. Защо жените продължават да печелят по-малко за същия труд, който си извършват в сравнение с мъжете? А друг огромен проблем е насилието срещу жените. Много говорим за него, но нищо не правим. Наша отговорност е да положим повече усилия. От своя страна комисията също трябва да положи усилия да се спазват разпоредбите във всички държави членки. Нека да видим какви ще бъдат конкретните последици от тази стратегия за Европейската комисия трябва да е, сложим край на неравенството, както и да наричаме стратегията. Трябва тя да бъде успешна и по никакъв начин не бива да намаляваме амбициите на нашите цели или инструменти, с за тяхното постигане. Благодаря ви, госпожо Хименес Бесерил Барайо. А сега думата има госпожа Лилияна Родригиш. Благодаря, господин председател. Статистиката, която имаме за равнопоставеността, трябва да ни покаже, че все още има нужда от борба срещу дискриминацията. Данните ни показват, че трябва да действаме, но освен това имаме, нямаме данни, няма как да получим надежни данни, например за гениталното усъкътяване и други области. И тук трябва да действаме. Този работен документ не ни предвижва напред. Той няма институционален характер. Трябва да се не, той не, не, не ни позволява да се движим по приоритетите на парламента, които са идентифицирани от мнозинството. Ние говорим в крайна сметка за основни права. Говорим за 50% от населението в Европа, което бива третирано като хора втора класа. И този документ показва неуважение към жените като цяло. Обръщам се към комисарката Йорова да действа. А сега давам думата на госпожа Шандрова. Посланец Михаля Седрова. Děkuji. Е, vážený pane komisaři, е, chci vám poděkovat a také chci omluvit paní komisaři. Благодаря. Искам да благодаря. Искам да извиня комисарката. Тя е в преговори по темата за опазване на личните данни и това не, не присъства днес тук. Но нека се абстрахираме от идеологическите нагласи. Важно е, важно е каква е реалността. Тя е по-важна от новите правила. Комисията би трябвало да даде пример и тя дава пример с факта, че 40% от ръководните длъжности в комисията са жени. Освен това, имаме конкретни цели. Жени, които искат да се грижат за възрастните хора и за децата си, и в същото време искат да работят. Какво се прави тук? Държавите членки биха подкрепили гъвкавостта тук, биха подкрепили по-гъвкави форми на заетост. И тук трябва да подкрепим държавите членки. А ние, като Европейски парламент, трябва да осигурим нещата, които за момента липсват. Повече възможности за, жена, за де, жените да се грижат за семействата си, да се грижат за децата си. Най-дискриминираната тук група са родителите и жените. Искаме да имаме бъдеще за Европа, тогава нека инвестираме в него. Тоест да инвестираме в жените. Благодаря. Сурика Данчила е следващият оратор. Благодаря. Стратегията за равнопоставеността между половете е много спешна стратегия, която трябва да бъде изработена на европейско равнище. Това ще даде на Европа представа за състоянието на работния пазар освен това, трябва да дадем възможност на жените да поемат повече функции в публичната сфера, в медиите, в синдикатите. За да използваме потенциала на жените. По-добре трябва да подкрепим жените предприемачки. И то най-вече, защото жените в Европа печелят с около 17,8% по-малко от мъжете. Тази разлика се оказва негативна, е, негативно влияние върху живота на жените, върху качеството на живота на жените и върху техните пенсии. Важно е и заетите жени в селското стопанство да бъдат третирани равнопоставено. Това би било хубаво и прагматичен подход от страна на комисията. А сега давам думата на госпожа Петир. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Много ви благодаря, господин председател. смятаме, изглежда, че можем да гарантираме равенство между половете чрез безкрайен брой стратегии и рамки. Всеки не може да сме с много подобно предложение. Но въпросът е че ако наистина искаме да премахнем неравенството между мъжете и жените, трябва да се съсредоточим върху качеството на нашите предложения върху прилагането и оценките на съществуващите инструменти, инструментите за насърчаване правата на жените на работното място, правото на достъп до образование, здравната осигуровка и борбата срещу насилието срещу жените трябва да са основните ни приоритети. Не смятам, че липсата на стратегия или а, на работен документ потронва усилията на Европейската комисия в това отношение. Радвам се, че Европейската комисия взима правит колко важна е равенството между и добрият баланс между личен живот и работа. Това е най-важното в момента за жените, които имат семейства. Припомням ви, че директивата за майчеството беше оттеглена, а директивата за жените в управителни съвете в момента е спряна. Трябва първо да преразгледаме същото законодателство след което да започнем да работим по-ново. Благодаря ви. Фала. Е, е, Дабар поня Валстебес, Вилия е, Благодаря, госпожа Блинкевичуте. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да ви видя тук, господин комисар. Но но трябва да призная, че споделям разочарованието на колегите. Вие представихте работен документ, а не стратегия през декември, когато госпожа Юрова дойде на заседание на нашата комисия, ние изрично и казахме, че очакваме стратегия. Да, стратегическите цели са похвални. Но средствата, които са предвидени в този документ, трудно ще ни помогнат да постигнем целите. Бих искала Европейската комисия да помисли върху следната възможност създайте възможно най-бързо обсерватория по отношение на насилието срещу жени. Бих искала също така да попитам какво е вашето решение във връзка с нашата декларация за Европейска година на насилието срещу жени. Над 400 членове на Европейския парламент подписаха въпросната декларация. До този момент обаче Европейската комисия не е взела решение да обяви която и да е година за в бъдеще като година а, на насилието срещу жени. Директивата от 2006 година за равния достъп до трудовия пазар не бе преразгледана. Тази директива не действа както трябва. Сътрудничеството между Европейския съюз и Европейската комисия е изключително важно. Ето защо Европейската комисия трябва да признае, че е сбъркала и че не е действала много разумно. Все още имате възможност да поправите случилото се. Honorable е, Барбара Матера. Госпожа Барбара Матера. Заповядайте. Grazie Presidente, sono membro della Commissione diritti della donna ed uguaglianza di genere da sette anni. Благодаря, господин председател. Аз последните седем години бях работех в Комисията по правата на жените. Тази година комисията представи, Европейската комисия представи работен документ със своите приоритети. Левицата бе против този метод, защото работният документ не е правно обвързващ. Аз обаче съм прагматична жена и искам да оточна следното. Важни са резултатите, важни са конкретните резултати. И на следващо място. Ако имаме една стратегия, където говорим за определени мерки, една такава стратегия няма да, да допринесе с нищо. Ние вече имаме законодателство със съответните мерки документът госпожа Юрова има много предимства. Там е залегнало подкрепата за жените предприемачи, образование, квалификация за жените, подкрепа на, за жените на всички нива, съвместяване на частния и професионалния живот, подкрепа на участието на жените в трудовия пазар. Така че вместо да говорим тук за статуса на документа, нека се насочим към практически аспект и подкрепим на практика жените. Благодаря, госпожа Анахет Вернинген. През месец декември 2015 година Европейската комисия представи своята стратегия за равенството на половете. Става дума за вътрешен работен документ на Европейската комисия, а не за официално съобщение. Документът се нарича се стратегически ангажимент за равенството между половете. Но ние сме много зачаровани от а, този документ. защото Европейската комисия се опитва да ни заблуди, че един вътрешен работен документ е официална стратегия. Бихме искали да чуем от комисия, защо тя не е в състояние да направи това, което направи предишната комисия, а именно да излезе с официално съобщение, в което да представи истинска стратегия за работата между половете. Ако Европейската комисия иска да бъде взета на сериозно, моля Европейската комисия да си изпълни задълженията, разполагате с достатъчно време, за да го сторите. Благодаря много. Сега давам думата на господин Шово за една минута. Благодаря, госпожо председателстваща. Трябва да кажа, че положението на трудовия пазар се подобри за жените, но независимо от това те не са в по-добро положение. Те работят при по-низко заплащане, което се отразява и на бъдещите им пенсии при пенсиите също има изключително големи и неблагоприятни за жените развития. Първо, важно е да създадем правила, но трябва да променим и разбирането си за социалната функция и роля на жената вървим във вярна посока, зато, но трябва да запазим тази посока. Затова искам да ви попитам какво планирате в това отношение. Как могат жените да не страдат от това, от че изпълняват определена роля в семействата. Това е много важно, защото положението в Европа не се развива по най-благоприятен начин и в демографско отношение. Раждат се все по-малко деца, затова държавите членки трябва да подкрепят семейството и да предприемат стъпки в това отношение, да речем гъвкаво работно време, така че жените да не, да не бъдат разкъсвани между с, професионални и семейни задължения. Б- благодаря. Сега следващия оратор за минута и половина. Искам да благодаря на колегите за тяхната работа е, и това, че опитват да убедят комисията да направи нужното. Има амбициозно съобщение за стратегията за равенство между половете и това е изключително наложително. Нуждаем се от цялостен план, който е смел, който разглежда различните страни на равенство, неравенството между половете. Този плен трябва да гарантира, че въпроса за равенството между половете ще бъде част от всички политики на Съюза. През последните месеци работя по политиката за борба с бедността. Вярно е, че ние никога няма да можем да постигнем целите, които сме се поставили за преодоляване на бедността до 2020, ако не гарантираме пълна равнопоставеност на половете. Кризата, ограниченията в финансово отношение създават допълнителни проблеми за семействата, особено за жените, за осигуряване на отопление, на храна и прочее. Ние имаме, трябва да имаме една обща стратегия, която да включва всички аспекти на равнопоставеността на половете. И това трябва да е част от европейския семестър. Комисията се надявам да предприеме тези действия, от които толкова неотложно и спешно се нуждаем. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че проявявате дисциплинираност и спазвате времето си за изказване. Сега, госпожа Бощан. Благодаря. Показано е, че в Европейски съюз има стратегия за стратегия за равенство между полове. в този момент нямаме дори стратегия, а каквото и да било, а, какво остава за други важни документи, като например борба срещу населието, насилието срещу жени. 90% от нашите граждани смятат, че такава стратегия е необходима. Това е плесница за всички жени в Европейския съюз. В държавите членки се провеждат редица промени. В момента в Харватия а, се е, изготвят закони за възможността жените да, им, да направят аборта. Така че Европейския съюз би трябвало да даде пример за запазването на равнопоставеността. Така че приветствам комисията да приемат стратегията, колкото е възможно по-бързо в съответствие с директивите на Европейския парламент. Някои неща се приемат като даденост, но ние би трябвало винаги да избягваме сегашната практика крачка напред, две назад. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Рейгнер. Минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаем господин еврокомисар, при като пътувам из Австрия, често ме питат каква е ползата от Европейския съюз. И аз винаги започвам с това, че животът на жените принципно се е променил. Имаме директиви, имаме мерки, но темпото се забави и сега някакси за, настъпва застой. Е, известно ми е, че е, държавите членки много често се позовават на субсидиарността и пречат на някои мерки. Наясно съм. Но това не бива да обезкуража решава комисията, защото жените понасят телесни повреди, бият ги, обект са на сексуално насилие, те са дискриминирани. Жените по различен начин остават безработни, плащат по-малко. Жените в дигиталната епоха, е, жените в бюджета и така нататък. Както виждате, господин еврокомисар, има много какво да се направи. Е, и е, това, което предлага комисията е една мъничка стратегия за жените. Ние се нуждаем от истинска цялостна стратегия за равнопоставеното третиране на жените. Последният оратор е господин Саймън за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Искам да продължа казаното от госпожа Регнер. Тя каза, че хората често питат какво прави Европейския съюз за мен. Когато се върна у дома и казвам на хората, че водим дебат за нова стратегия на Европейската комисия, виждаме, че те не са убедени, че това ще доведе до особено промяна в живота им. Но когато отидете им кажете, водим дебат, че комисията няма всъщност стратегия, едва ли можем да ги виним за това, че ще проявят скептицизъм, дали не си губим времето тук. И това е жалко, защото там, където е мой избирателен район, жените очакват помощ, тъй като те не получават такава често от правителството ни. Разликата в заплащането между мъжете и жените при е достигнало по време на управлението на Торите 5500 лири стерлинги годишно. Това е много. И Кризата засегна три пъти по-силно жените, отколкото останалите. Така че тези жени очакват от нас нещо да се направи. Но тази липса на стратегия, която е доста а, слаба по отношение на разликите в заплащането, дома, а, домашното насилие и прочие, не е достатъчно. Затова искам да кажа на комисията да направи нещо по-силно. Господин Саймън, Господин Герика иска да ви зададе въпрос по процедурата синя карта. Приемате ли? Не. Не. Не. И така, колеги, това беше края на списъка на записалите се за изказвания. За съжаление, не мога да дам думата по процедурата синя карта. Преминаваме към спонтанните изказвания изказвания. Ще дам думата на всички, които са поискали думата, така че моля ви да се придържате към регламента за изказване за една минута. Госпожа Сулин има думата. Хвала председуюча. Женска в Европа. Благодаря, господин председател, госпожа председател. Жените обикновено имат по-низки заплати от мъжете. Ние сме много повече застрашени от бедност на стари години и много повече домакинска работа имаме. Жените получават трудов договор само ако подпишат, че през следващите няколко години няма да раждат деца жените с малки деца имат по-малък шанс да вземат работата поради е, боледуване на децата. Ние имаме по-лоши позиции и на работното място, и в е, е, живота. За да променим съотношението, искаме да видим какво смята комисията и да получим едно изявление на комисията за равноправие на мъжете и жените и председателя на комисията изпрати съобщение, че това не е важен проблем. Председателката я прекъсна. Господин Капуто има думата. Благодаря, господин председател. Равнопоставеността между половете няма да се постигне без стратегия, която премахва или поне намалява неравенството в обществото. Необходимо е да гарантираме равнопоставен и достъп до ресурсите и да гарантираме че съществува равенство навсякъде, че се зачитат основните права. Не искаме да видим подхода на комисията. Искаме това да влезе в всички политики на комисията. И мисля, че е много по-задължително да се работи за радикална промяна в менталитета, защото това намалява економическия потенциал, освен всичко друго. Научните изследвания не са а, придружени от активно участие на жените, така че комисията трябва да излезе с нова стратегия. Председателката господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. Стратегията на Европейския, Европейската комисия има за цел равнопоставено положение, въпреки често те са обект на дискриминация е, е, установяваме и голямо разминаване в това отношение. При заплащането мъжете получават 16% по-добро добро възнаграждение. Често жените работят на съкратено работно време и са най-силно засегнати от политиката на строгост и е, за Гърция в меморандума. Жените особено страдат в Гърция. Има специално, специално осигурителен план за жените, които са на свободна практика и те трябва да плащат по-високи вноски. Е, всички жени, целият гръцки народ трябва да се борят срещу изискванията на тройката. Благодаря много, казва председателката господин Гутерсон. Eh, Благодаря. Радвам се, че сте тук. Предвид важността на дебата, мисля, че комисар Юрова би трябвало да е в залата. Въпреки това, бих искал да кажа, че ние искаме стратегията да бъде само един работен документ, тъй като има много тревожна статистика. повече от 9 държави в Европейския съюз е, имат увеличение на раз... разликите в заплащането между мъжете и жените. Само една жена е от 20 е, на 25 жени имат е, ръководна позиция. Има някои сектори, които са особено засегнати. Парламентът и съветът искат да има стратегия, така че някъде я изготвим. Господин Полчак има думата. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Аз мисля, че тъй като ни давате възможност да се изказваме, на нас депутатите, аз мисля, че Госпожа Юрева, госпожа Юрова не е тук, се дължи на това, че тя е ангажирана с, с заседание за защита на личните данни. Във връзка с, с проблема, по който обсъждаме, констатираме, че има разлики между позицията на мъжете и жените. 52% за мъжете, 48% за жените. Това не би трябвало да продължава така. Бяха посочени някои елементи, които са тревожни. Понякога имам усещане, усещането, че това е един тежък проблем, който не трябва да продължава така. Председателката, последния оратор ще бъде госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател. Истински срам е, че през 2016 година отново обсъждаме тази тема. Вече 100 години жените се борят за правата си, но до ден днешен са обект на дискриминация и насилие. Радвам се, че говорим по този въпрос. Има подсказки за добро решение, но методите, по които работим, са неефективни. Законодателната и изпълнителната власт в държавите членки до момента не са намерили е, начин да преодолеят и накажат тези посегателства срещу жените. Европейският е, съюз трябва да поработи за промяна на менталитета, а не просто да излиза с документи. Не мисля, че вмесвайки се в семейния живот на хората ще постигнем резултат трябва да спечели в битка сърцата и умовете на хората, а не на хартия. Благодаря, казва председателката. Това бе последното изказване от залата, а сега ще дам думата на господин Андрой Кайтис от комисията. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря за приноса ви. Беше много важно да чуя вашите мнения, предложения. Искам отново да подчертая, че стратегия за равенство между половете и правата на жените е на лице, но се нуждаем от изпълнение. Ние реално се нуждаем от действие на място и всички държави членки трябва да имат свои планове за действие. Трябва да разполагаме с инструменти. Всички сме съгласни, че равнопоставеността на половете означава този въпрос да бъде включен в всички политически сектори, в моя портфел, в портфела на Навращич, на Юрова, на всички комисари. Така че този въпрос трябва да се осъзнава от всички а, и трябва да видим по какъв начин да реализираме на практика приоритетите. Ние предлагаме нов ангажимент по този въпрос за 2016 и 2019, за да може да се насърчи равнопоставеността на половете на европейско, национално, регионално, местно равнище. Необходимо е да има механизъм за координация и по-добро сътрудничество между държавите членки. Трябва да се насърчат държавите членки. Имаме 30 ключови действия, които трябва, трябва да се реализират в 5 приоритетни сфери. Имаме също цели, имаме срокове за тяхното изпълнение. Ясно са посочени отговорните служби в комисията. Целта е да се подобрят политиките в областта на равнопоставеността на половете реално. Има много стратегии, които са с изтекал срок, но ние трябва да се вземем с изпълнението и виждаме, че има голяма разлика между стратегиите, между думите и реалното изпълнение. Искам да ви благодаря. Ние сме готови за сътрудничество и за обмен на мнения. Ние сме готови да продължим разискванията помежду ни. От гледна точка на Европейската комисия ние искаме да има активни действия за подобряване на ситуацията с равенството между половете. Благодаря ви, господин комисар за вашето заключително изказване. Искам да ви кажа, че с това приключихме разискванията по темата.